François, il Bien, mes chers collègues, je propose de reprendre nos travaux. Драги колеги, нека да продължим работа. Мисля, че бързичко ще приключим. остават ни две точки, шеста и седма от дневния ни ред. Ще започнем с шеста. становище на господа Жа Мюнис, създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Тъй като госпожа Мунис не е тук, ще а, ни представи друг основните насоки на а, този доклад. Благодаря, господин председател. Да, в Чили е Мария Мюнис, там а, представя нашата институция и няма как да бъде тук, естествено. Моля й да я извините, а аз ще представя нейното проекто становище. Тя ми остави няколко бележки. На 19 септември Европейската комисия представи това предложение за създаване на такъв корпус. Това е една положителна инициатива. За да може да се реагира бързо, своевременно в случай на природни бедствия или аварии. Става дума за регламент, който трябва да бъде съобразен с дейността на място от НПО-тата и участие на доброволци. Така че в случай не трябва да се използват средства, които са предоставени за други линии а, от а, Комисията за развитие. А, всъщност това е обичайна практика. Искаме е, свежи средства, а не такива, които да се пренасочат от други бюджетни линии. Е, за този регламент госпожа е, Мюнис е, подчертава, че трябва този корпус да действа под егидата на НПО-тата, които действат на място и да се гарантира качество на услугите, които се предоставят от тези доброволци. Предлага се изменение, което да гарантира финансирането на НПО, така че да могат да осигурят обучението на доброволците. От бюджетна гледна точка 210 милиона предвидени за тази инициатива в МФР. Говори се и за 187 милиона, не знам точно. Цифрите не са окончателни, но така или иначе, тези средства, средства не трябва да проистичат от да бъдат прехвърлени от други линии. Освен това, трябва координирано с Европейската служба за външна дейност да работи този корпус, както и с местните субекти. Неправителствени организации, така че да не се стига до дублиране. И а, накрая, чрез изменение, госпожа Мюнис иска да се гарантира не само броя на участващите доброволци, а и качеството а, на тяхното обучение и а, на предоставените от тях услуги. Това са основните насоки, господин председател, в това становище. Благодаря. Господин Кошловски.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 Много добре е, че се търси съчетаване на усилията и съответно е, съчетаване на бюджета. Много добре е да се сложи акцент върху по-добрите умения на доброволците. Естествено е, че това ще им помогне после за бъдещето им, когато търсят работа на трудовия пазар. Също важен елемент е координацията, координирането между действите, действията на този корпус и други международни хуманитарни организации. Според мен изключително ценно е, че се обозначават оперативни цели за доброволческия корпус, както и е, измерими е, цели – Според мен работата на този корпус трябва да бъде отворена и за кандидати от други страни, включително, примерно, страни свързани с европейската политика за съседство. Според мен също много важно е да се направи добър подбор на организациите, които приемат доброволците и тези, които ще ги изпращат. Когато ще решаваме за критериите за селекция, трябва да не забравяме, че е, следва да има добра, добър, добро географско разпределение. Като е, съответно процесите по набиране трябва да са възможно най-близко съсредоточени до потенциалните кандидати. Е, Благодаря. Няма други забележки. Благодаря ви. В такъв случай Напомням, че по този доклад, който е за становище за Комисията по развитието, крайният срок за измененията е 8 февруари, 10 часа. Гласуването в бюджетната комисия е предвидено за 4 март, за да се позволи на комисията по развитието да гласува на 18 март и да мине този доклад в пленарна зала през април. Благодаря. Сега ни остава една последна точка. Докладчика, доклад на Надежда Нейнски за препоръката до СВД и до съвета относно прегледа за 2013 на, на съвета за организацията и функционирането на службата. Казват ми, че докладчика е на път. След минута ще да е тук. Така че предлагам да изчакаме. За госпожа Нейнски. Ако сме сигурни, че въобще е на път. J'en profite pour vous... Възползвам се, за да ви кажа, че след искането на Хайдер... А, докладчика е тук. Спокойно, спокойно. Няма нужда да бързате. Та, в отговор на исканията мога да ви кажа, че можем да си позволим да вземем 24 часа повече за измененията за доклада Йенсен. И крайният срок ще бъде 30 януари на обяд. Но измененията ще трябва да бъдат представени на английски. Добре. В такъв случай, скъпа колега Надежда, Имате думата, за да представите доклада за препоръките за СВД, за организацията и функционирането на външната служба. Имате думата. Thank you, Chair. Let me start. Благодаря, господин председател. Нека да кажа, че върховният представител Аштън ще представи преглед на организацията и функционирането на външната служба. В становището, което изготвих, се опитах да се съсредоточа върху пет основни точки, за да отразя а, нашата загриженост, как бихме могли да помогнем Бърнеса Аштън, за да постигне един уравновесен преглед на външната служба и на нейното функциониране. Първо, основната тема на моето становище е, е възоснова на доклада на Сметната палата за 2011 година. Там се казва, че общите разходи на институцията са без грешки и а, системата за контрол и наблюдение е, е ефективна. Има няколко грешки и казуси, които Сметната палата провери, но признава, че това се дължи е, на преходният период, тъй като службата съществува отскоро. Като странична забележка искам да препоръчам, че е, службата трябва да използва максимално работата по финансовия регламент и също да предприеме най-добрите практики относно административните разходи. Това е много важно, за... защото имаме големи разходи извън европейските граници и също така трябва да се опитаме да облегчим нашите знакоплаци. Това е в интерес на всички. Второ, външната служба направи значително усилие, за да постигне спестявания от административните разходи и смята, че ще продължат така и за 2013 година. При все това, проблемите в финансовото управление съществуват и са свързани с факта, че годишните разходи много често надхвърлят стандартите заради високите разходи за службата, която назначава и използва високо квалифицирани служители и допълнителни външни консултанти. Трябва да видим този проблем с твърде многото персонал. И привличам вниманието ви към третата ми забележка. За да постигнем спестявания в дългосрочен план, не можем просто да урязваме персонал извън Евро... от службите извън Европейския съюз. Нека да напомним, че трябва да се опитаме да намалим разходите, като пък увеличим ефективността и да, да имаме опит, който да се обединява и да се споделя и, и с дипломатическите служби и да се опитаме да имаме концентрирано усилие, за да премахнем всяко дублиране на задачите, функциите и ресурсите в европейските институции. И трето, да разгледаме опциите за по-тясно сътрудничество с международни организации и е, международни финансови институции. Четвърто. Откакто се е задал правното основание за външната служба, Ние изразихме нашата загриженост за осигуряването и гарантирането на справедливо и адекватно разпределение в света на, различни, на представителите на службата. И се питам дали целите за набиране на персонал от националните дипломатически служби е постигнато в нужната времева рамка. И последната ми забележка е стратегическа. Външната служба мислех, че се е променила през изминалите две години. Но сега виждам, че трябва да създадем ясна връзка между нашите стратегически интереси и финансовите разходи, свързани с външните делегации и тяхното функциониране всяко евентуално реорганизиране на разходите на външната служба в рамките на настоящата финансова рамка, мисля, че е основно за подобряване на финансовото функциониране на службата. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Господин Вон. Um, благодаря, господин председател. Мария не е тук, тя е докладчика в Сянка и аз предложих доброволно да я заместя, за да направя малко коментари от името на социалистите и демократите. Благодаря на докладчика. Много добър е доклада. Отчита е, немалко проблеми, затова и моите коментари ще бъдат съвсем на кратки. Сметната служба излезе с доклад за външната служба. Ние също в нашата комисия сме оглеждали е, техния бюджет, когато работихме по бюджета за 2013 и действително се повдигнаха известни, известна загриженост за това, че се назначават хора на много високи постове и съответно разходите са високи. След като повдигнахме този въпрос пред външната служба, считам, че те вече отчитат този момент и е, коментираха, че ще се опитат да бъдат по-въздържани в бъдеще при назначаването на хора на високи управленски позиции. Смятам, че това е напредък. Също в мнението се предлага да има обединяване на опита на ресурсите с други служби. Определено съм съгласен с това предложение, особено идеята за споделяне на опита и ресурсите с европейски институции, именно представители на комисията, а и пък и парламента. Смятам, че ние разполагаме с много високо ниво на опит и знания, които биха били от полза за външната служба. Така че смятам, че трябва действително да подкрепяме подобни усилия. И накрая препоръката да има справедливо географско разпределение на представителствата в страните членки. Безспорно от някои страни членки ще има различен брой дипломати, изпратени в службата, но е, това е съображение, което безспорно трябва да се отчита. Аз пак ще повторя, много е добър доклад, нямаме проблеми с него, просто имахме няколко коментара да добавя. Très bien, merci, cher collègue. Добре, благодаря, колеги. Няма други желаящи да се изкажат. Нека да припомня, но преди да го припомня всъщност графика, бих искал да припомня, че към този е, е, към тази дата работата в съвета по е, многогодишната финансова рамка и предложението на председателя на Европейски съвет ще това предложение ще намали с 6,4% размера на тавана в четвърта категория. Става дума за външната дейност. За следващия период спрямо 2013 година. Ще намали. Не става дума само за бюджета, предоставен на службата за външна дейност, а изобщо за външната дейност целият бюджет. И това становище на госпожа Ненски да се свият административните разходи на тази служба. Е ясно, че колкото и разумно да организира организирана дейността на една служба, ако не се разполага, тя ако не разполага с необходимите средства, няма да има голяма политическа ефективност, така че не трябва да забравяме и това в рамките на преговорите по въпроса. И така, що се отнася до датите, до сроковете, 7 февруари е крайният срок за внасяне на измененията. 4 март гласуване в комисия, а ФЕД да може да си приеме на 20 март доклада и да се внесе в пленарна зала в края на март. Няма други точки в нашия дневен ред, драги колеги. Приключихме по-рано от обикновеното така че на 29 януари, другата седмица, в 9 сутринта и особено между 11 и 12 ще има между парламентарна, интерпарламентарна конференция, свързана с европейския семестър, така че запишете си тази дата на нашето следващо заседание 29 януари, а след това на 20 февруари е следващото ни заседание. И ако няма нещо друго да добавите, закривам заседанието, но координаторите нека да останат тук, за да обсъдим и това. Що се отнася до преводачите? Ще трябва да останат английски, френски, немски, испански, португалски тези кабини. Благодарим за това, че ще останат да поработят още малко. Благодаря на останалите. Благодарим ви, господин председател, от българска кабина. Nous reprenons